Good morning everyone and I wish you all a happy new year. Добро утро на всички. Желая на всички честите успешна нова година. Относно проекта за дневен ред, Десета точка и 11 точка ще бъдат а, разменени. Ако нямате възражения, ще бъде прият дневния ред в този му вид. Както се спомняте, имаше делегация на Европейския парламент на КОП-23 в Бон на 13-18 ноември миналата година. Разполагате с документите от тази среща, включително докладът на която участва в тази среща, КОП-23. В понеделник, 15 януари, в 7.30 ще има извънредно заседание на координаторите на ЕНВИ, в което могат да участват всички депутати. Ще имаме обмяна на мнения с министър Николас Уло, който е френския министър за околната среда и ще обсъдим резултатите на срещата на върха е една планета по въпроса на климата, енергетиката, биоразнообразието, седмата програма за действие по околната среда и кръговата економика. На 25 януари ще имаме заседание, но заседанието за следобед на 25 ще бъде отложено, докато това сутринта ще се състои както е планирано. Имаме нови попълнения в секретарията на Енви. Искам да приветствам с добре дошла на Божица Матич, тя е администратор, мести се от секретарията на ИМКО и ще е тук от 1 януари. Днес ще имаме превод на 21 езика и както обикновено на разположение са документите за тази среща в приложението и митинг. Освен това, заседанието се предава на живо по интернет. Проведохме заседание на координаторите на 13 декември. Препоръките ви бяха предоставени в електронен вид и ако нямате възражения, считаме, че могат да бъдат прияти. Ако не постъпят възражения до края на днешното заседание, протоколите от 11-12 октомври, 19 октомври, 23 октомври също ще се считат за одобрени. Сега преминаваме към първата точка от дневния ред. Възражения съгласно член 106 относно използването на бисфенол А в лакове и покрития, предназначени за контакта с храни. Имаме доста съдокладчици, както е обичайната ни практика. Най-напред ще дам думата на господин Хойслинг. Госпожо председател, уважаеми колеги, и аз ви пожелавам честита нова година. Започваме с една много важна точка днес. Мисля, че трябва да вземем решение дали решението на комисията относно на бисфенола е правилно или трябва да действаме по-последователно. Може би това, което направи комисията е стъпка напред, но ние смятаме, че тя трябва да продължи напред и и да забрани изцяло бисфенол А, най-вече при материали, които влизат в контакт с храна. Знаем какви са опасностите от употребата на бисфенол А, няма да ги повтарям. Има много проучвания, които ясно показват това. Бисфенол А предизвиква ендокринни проблеми, няма какво да обсъждаме това. Действа неблагоприятно върху имунната система – и още през 2017 година беше установено, че това е един изключително а, опасен а, материал. Най-вече по отношение на здравните проблеми, свързани с а, неговото използване. Поведенчески проблеми при децата, сърдечно-съдови заболявания, няма какво да обсъждаме пряката връзка с бисфенол А. Това, което искаме, това е последователна забрана, последователен подход, за да се гарантира здравето. Комисията казва да, при, беб... при бебешките бутилки това вече е забранено, но има определени рискови групи, които трябва да бъдат защитени. Но това е е един много важен път, който трябва да поемем. Едни групи да бъдат защитени, а други не. Защо да защитаваме бременните и малките деца? И кой казва, че децата трябва да пият само от определен вид чаши? Защо да не направим следващата логична крачка? Това не ми е ясно. Защо определени рискови групи, ако да се ползват от тази забрана, а други не. Хората не влизат в контакт само с този материал, а и с други хормонално третирани вещества, например парабена в шампуаните или пък с други вещества. Така че има този така наречен коктейл ефект, т.е. натрупване – ето защо смятаме, че трябва да бъдем по-последователни във връзка с защитата на общественото здраве. Не става въпрос да се паникьосваме. Знаем, че комисията прави нещо, но въпросът, който трябва да обсъдим е дали това е достатъчно, дали ние като парламент, които направихме вече една гигантска крачка, когато гласувахме за, по регламента и неговото изпълнение във връзка с а, материалите, влизащи в контакт с храните. Защо не прилагаме това, което сме взели като решение? И трябва да поискаме от комисията да направи точно това. Наистина, например, Франция направи една крачка напред, като има пълна забрана и съответно изпълнява тази забрана последователно. Има един списък от 73 вещества, който може да бъде прегледан и който може да бъде използван. Някои вещества са по-скъпи, някои вещества са по-лесно достъпни, но има альтернативи. Тогава защо не тръгнем последователно по този път и да стимулираме тези альтернативни вещества, които могат да бъдат използвани? Ако и други държави тръгнат по този път, дори ако комисията не разпореди това, те не трябва да бъдат спирани от комисията. Това, което ни е предложила комисия, според нас не е достатъчно. Ето защо искаме да направим една крачка напред. да не губим време, да не се задоволяваме с това, което ни е предложила комисия. Комисията от политическа гледна точка, ние като парламент трябва да действаме по-последователно. Не бива да спираме и да казваме, ще забраним до някъде. Тук не става въпрос за някакво количество, а за една крачка напред. Колко проучвания още са ни необходими, за да разберем какви са рисковете? Ние ние сме длъжни да опазваме публичното здраве и околната среда. Благодаря. Имаме списък на желащите да се изкажат. Следващият съдокладчик е господин Балас. Oui, е, Благодаря. Аз подкрепям това възражение. Ще обясня защо. Първо, защото има дефект в това, което предлага комисията. Комисията казва, че има напредък в това, което правим, тъй като по-целево се използва бисфенол А и са защитени бебетата. Бисфенол А дали може да се из... не използването на бисфенол А само за бебета, бремени жени, малки деца, не решава проблема. Така че не може нещата да останат на това ниво на предложението. На второ място, комисията казва, че трябва да намалим прага и да забраним да се ограничи дозата бисфенол А. Някои нарушители на ендокринната система обаче действат независимо от прага. Дори при малки дози могат да нанесат съществени щети. Много по-сериозен ефект. Е, има така наречения ефект на коктейла, т.е. свързването с други субстанции. И така намаляването на прага съвсем няма да намали опасността на бисфенол А. Третият елемент. Защо комисията днес не предлага това? Действително, ЕФСА е направила научна оценка, но самата ЕФСА признава, че това проучване вече е остаряло, не отговаря на научните доказателства към момента. Затова трябва да се направи ново проучване и публична консултация, която се очаква през 2018 година. Тоест комисията предприя... трябва да предприеме мерки за сега тя взема такива решения на базата на доктрина, която самият орган, който е осъществил, счита, че вече е остаряла. Това е обезпокоително. Ето защо е необходимо и така приключвам. Комисията по околната среда на Европейския парламент тук да заеме позиция и комисията трябва да отиде по-далече от сегашната логика, да има пълна забрана на нарушителите на ендокринната система и в частност на бисфенол А, тъй като това вече е направено в някои държави, въпреки че не всичко е решено и трябва да го признаем. Ако не го направим ние това като парламент, не зная по какъв начин можем да постигнем ефикасност. Благодаря, госпожа Рис. Благодаря, госпожо председател. Да, смятах, че трябва да се изкажа малко по-късно. Искам да благодаря на всички колеги, подписалите възражението, внесено от колегата Ойслинг по бисфенол А, показва, че комисията не а, отива достатъчно далеч по, по забраната на веществата, които нарушават ендокринната система. Нито се отчитат критериите, мисля, че по бисфенол А беше казано достатъчно. Комисията казва, че се прилага принципа на предпазливост. Що се отнася обаче до бисфенол А и забраната за използването му в опаковки, които се използват за деца под 3 години. Но какво да кажем за бременните жени, за децата над 3 години? Над 3 години. Има доста научни изследвания, по които показват вредата на бисфенол А. От моя гледна точка, предложението на комисията е начин да се реабилитира използването на химическо вещество, въпреки че все, още, все повече предупреждения за проява на предпазливост по отношение на него има. ЕФСА излезе със становище през 2015 година, според което бисфенол А не е риск за здравето на потребителите, но нещата междувременно са се променили – и това заключение всъщност самата ЕФСА го обявява вече за неактуално. През юни 2017 експерти от химическата индустрия казаха, че бисфенол А е вещество, което буди сериозно безпокойство и че уврежда човешкото здраве. И доколкото разбирам, няма спор вече. Няма, разбира се, продължаващ дебат за глифозата, но трябва да следваме мнението на експертите. И единственият път, който остава е да се забрани използването на бисфенол А за опаковки, които влизат в контакт с храни от 2006 е, година има консенсус сред учените, учените относно вредното влияние на това вещество. И в заключение, разбира се, гражданите не са запознати с е, всички е, тези стъпки напред или връщане назад, но ние като комисия трябва да потвърдим това, което беше гласувано в пленарна зала през 2016 година в пленарна зала. Така че не трябва да отстъпваме това, което вече сме гласували. Благодаря. Следващият съдокладчик, госпожа Пити Кайнен, не е в залата. Ще дам думата сега на докладчиците в сянка. Първо, чита нова година и от мен. Споделям становището на ораторите не в тази степен. Смятам, че комисията на комисията е правилна посока. Най-вече, тъй като комисията е възложила на ЕФСА автоматично да действа при наличие на нова информация. Тоест комисията не казва, че това е края, а взема предвид проучването от САЩ, което е, САЩ, което е много обширно и трябва да помогне на ЕФСА. Направена е тази стъпка, предвидени са по-строги грани, гранични стойности, говори се вече за лакови покрития в контакт с, с храни Ето, и, така че според нас тази крачка е достатъчна и ЕНП не може да приеме възражението. В тази връзка имам още един въпрос към комисията. Проверено ли е от страна на комисията какви, какво влияние ще окаже този регламент върху забраната във Франция на бисфенола? Госпожа Шалдемозе. Много ви благодаря. От името на групата на социалистите и демократите искам много ясно да заявя тук, нашата група е за това изцяло да се забрани бифенол А и други продукти, които прекъсват нормалното функциониране на ендокенната система. Надяваме се, че всички сте разбрали. Ние сме за пълна забрана, ние смятаме, че бифенол А е опасно вещество и то не трябва да се допуска в хранителните продукти. Не смятаме, че предложението на Европейската комисия е достатъчно амбициозно. Ние искаме да бъдем много по-амбициозни. Обаче, нашата група не подкрепя възражението. Това е защото ние днес нямаме две различни предложения. Едно предложение от комисията и едно предложение, което ни дава възможност за пълна забрана. Ако казваме да на забраната, в крайна сметка няма да имаме никакво предложение, никакво законодателство. Това ще означава, че няма да можем да защитаваме нашите деца с предложението на комисията, въпреки че предложението на комисията не е достатъчно амбициозно след 6 месеца бихме могли да защитим нашите деца от въздействието на бифенол А. И смятаме, че въпреки, че това е малка стъпка, това е стъпката в правилна посока. Затова не подкрепяме това възражение, защото смятаме, че, що, че то ще ни попречи да предприемем дори тази малка стъпка. Но също така смятаме, че е много важно комисията да бъде много по-амбициозна в бъдеще. И след изборите в Европейски парламент ще одобрим нова Европейска комисия и ще призовем новата комисия да приеме един амбициозен план за това как всички тези вредни вещества, включително и нарушаващи функционирането на ендокринната система, да не постъпват, да не се допускат хранителните продукти. Но днес ние смятаме, че е важно да направим тази стъпка, за да започнем тук и сега да защитаваме, да опазваме здравето на нашите деца защото в противен случай ние няма да знаем кога комисията ще внесе ново предложение. Това може да отнеме години. Затова смятам, че трябва да предприемем тази малка стъпка в правилната посока. Смятам, че също така, ако това предложение бъде одобрено, комисия трябва редовно да ни докладва тук в Европейския парламент за прилагането на този регламент, за да знаем как се решават проблемите, доколко бързо държавите членки изпълняват това законодателство. Но не можем да подкрепим възражението, защото смятаме, че то ще отслаби защитата на децата тук и сега. Но ще подкрепим пълна забрана на бифенол А в бъдеще. Благодаря. Сега дам думата на Европейската комисия. Да, благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички. Има нещо, по което изцяло съм съгласна с господин Хойслинг. Днес обсъждаме една важна тема. Това наистина е така. Що се отнася от гледна точка на това, какво е законодателното предложение на комисията, комисията – смята, че от гледна точка на съдържанието, това предложение значително ще подобри сегашната ситуация и то много бързо след като е прието това предложение, след като то е одобрено. И искам да припомня три основополагащи аспекта, които са, са заложени в този проекторегламент. Много по-стрикни ограничения за количествата бифенол, които могат да преминат от пластмаси, използвани за опаковки за храни или съдове за храни в храната. До намалението е 10 пъти. Това е въз основа на оценка на риска и завършен от Европейската агенция по безопасност на храните, но също и въз основа на допълнителни съображения, свързани с управлението на риска, които са разработени от комисията. Ние посочихме нашата цел, освен пластмасовите материали, да включим да вземем решение за това да не се допуска бифенол А в лакови покрития на съдове, използвани за съхраняване на храни. И трето, комисията отчете ограниченията на национално ниво. Тук беше споменато ограничението въведено във Франция. Въз основа на принципа на предпазливия подход, предотвратяването на преминаване на бифенол А от пластмасовите материали в храната, която е предназначена за деца и подрастващи. Разбира се, комисията е наясно с цялата дейност, която се предприема от 2015 година, включително и от страна на Европейската агенция по химикалите по бифенол А. Както беше споменато, заключението на Европейската агенция по химикалите се различава от това на Европейската агенция по безопасност на храните, тъй като Последната агенция се занимаваше с въздействието върху ендокринната система. Освен това, бяха посочени всички възможни последици за хората. Нивото за безопасност, което се нарича допустима дневна доза, отчита също така и свойствата за нарушаване на функционирането на ендокринната система – Тоест, по време на извършването на анализа от страна на Европейската агенция по опасност храните, това не беше отчето. Също така беше установено, че някои остатъци от бисфенол А могат да се намират в рециклирани продукти, например рециклирана хартия. Големите количества на бифенол А обаче намаляват чрез процеса на обработка. И нивата намаляват след, ще намалят, кога, ще намалят, извинете, когато ще влезе в сила регламента РИЧ през 2020 година. Вече се предприемат действия както от страна на държавите членки, така и от отрасла Франция. Вече беше спомената, но също така има ограничения в Дания, Швеция и Белгия. Те са отчетени при подготовката от страна на комисията на това проекто законодателството. Също така в отрасъла се предприемат мерки по заместване на бисфенола и държавите членки, които са наложили забрана, са посочили, че има затруднения най-вече защото за някои продукти няма подходящи заместващи материали. Днес има твърде малко конкретни оценки на риска на новите варианти, новите материали и въздействието им все още неизвестно. Е Посочената френска забрана отчита и това, защото като цяло забраната не се отнася към промишлени материали и оборудване, използвани при, включително при преработка на храните. Също така забраната във Франция не се отнася към бифенола, който е неумишлено постъпил в различни продукти, най-вече рециклираната хартия и картон. Комисията също така анализира въздействието на Законодателството, прието във Франция, във Франция законодателството, както казах, не означава пълна забрана. Разбира се, комисията е в контакт с компетентните органи във Франция, за да се установи дали има някакво припокриване и дали Франция смята да преразгледа съответното законодателство и това ще се отрази върху анализа ни за различни при покриванията с законодателството, прието във Франция. Искам също така да подчертая в моите заключения, че ние не седим с кръстени ръце. Знаете, че комисията възложи задача на Европейския орган по безопасност на храните да извърши пълна оценка на бисфенола. В момента ЕОБХ в края на 2019 най-рано ще извърши пълен анализ и ще представи доклад за това. До тогава ЕОБХ продължава да работи много интензивно по тази тематика и комисията възнамерява да предприеме необходимите действия, ако това е необходимо и ако това проистича от новото стадовище на ЕОБХ, така че не стоим на място. Нака ще кажа, че предложения регламент осигурява необходимото високо ниво на защита на защита на потребителите, здравето и безопасност, безопасността на хората. И искам да подчертай, че 27 от 28 държави членки подкрепиха този регламент на заседанието си през септември и отхвърлянето на този регламент в крайна сметка ще бъде вредно за потребителите. Благодаря ви, казва председателката по този начин. Приключваме дебата по това възражение. Ще гласуваме по-късно. Всъщност, съвсем след малко. Сега преминаваме към следващата точка. По дневния ред електронно гласуване. Надявам се, че сте подготвили електронните си карти и ще можете да гласувате. two objections? Uh, the other one is the early non-objection, the one on uh, ETS aviation Brexit. Mm. Okay, is anyone, everyone... И така всички ли са заели местата си? Добре, нека малко да изчакаме. Аз бях обещала, че това гласуване ще премине много бързо. Okay, so we are voting on... И така, гласуваме по възражението за използването на бисфенола. По електронен път гласуваме, така че моля гласувайте. Всички ли са гласували? Не виждам гласували. Okay, everyone voted? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. И последното гласуване за днес. е по проекто препоръка да не се внасят възражения срещу проект до законодателството, предложено комисията за регистър. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. С което приключваме с гласуването за днес и следващата точка ще започне след няколко минути имаме обмен на мнение с комисар Стилянидис. Моля ви да останете за този обмен на мнение и да изчакате една-две минути преди да започне този обмен на мнение.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

And then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

Uh, да, на време сме, уважаеми колеги. Моля да седнете. Позволете ми от ваше име да приветствам комисаря Стилианидис. Неговото посещение в нашата комисия днес е свързано с предложението за изменение на механизма за гражданска защита на Съюза. Това е въпрос от огромно значение за нас и за нашата комисия, както и за гражданите на Европейския съюз. Това е във връзка с всичко, което се случва, с всички бедствия и възможността за по-добра реакция и възможностите на механизма да помогне и да предотврати проблемите при природни бедствия и други въпроси. Имам списък с а, колегите, които искат да зададат въпроси и затова първо искам да дам думата на комисаря. Заповядайте. Уважаеми колеги, първо, позволете ми да честитя новата година. Пожелавам всичко добро на вас и на вашите семейства. Както госпожа председателят каза, днес сме се събрали да обменим мнения относно нашите предложения във връзка с механизма за спасяване. С много от вас съм се срещал по-отделно, но за пръв път идвам във вашата комисия. Благодаря ви за любезната покана. Благодарен съм за вашия интерес относно инициативата на комисията е, да е, въведе механизма за гражданска защита на Европейския съюз е, Rescue. Наистина съм благодарен, че толкова бързо успяхте да разгледате нашето предложение. Уважаеми колеги, времето е от голямо значение. Нашия приоритет, нашият общ приоритет е да подобрим механизма колкото може по-бързо. Да предотвратяваме, да подготвяме и да отговаряме на бедствията. И най-вече да спасяваме животи, домове за нашите европейски граждани. В интерес на нашите граждани и разбира се, да защитаваме околната среда защото за нещастие следващото природно бедствие ни чака за тъгала. Днес, и вие го знаете по-добре от мен, като членове на тази комисия, вие имате опит, не можем да игнорираме факта, че промените в климата вече са факт. Не можем да игнорираме техния унищожителен ефект – и това не е фалшива новина. Искам да подчертая това. Случва... Срещаме се с много по-чести интензивни наводнения, бури, суша и горски пожари. Понякога по едно и също време в няколко държави. И знаем, че бедствията не се интересуват от границите. На първо място Природните бедствия засягат хората, разбира се, техните домове, тяхната собственост. Здравето и, без... и безопасността на нашите граждани са поставени на карта – както и важни економически сектори, е, лесничество, е, рибарски сектор, земеделие и така нататък. На второ място природните бедствия засягат околната среда и разбира се същевременно биоразнообразието. Екосистемите са уязвими към тези критични промени. Животинските и растителни видове се борят за да се адаптират. И трето, както много пъти вече сме видели, природните бедствия засягат културното наследство. Културни забели... Културните забележителности са изложени на необичайни температури, влажност и покачване на морското равнище. И така, скъпи колеги, по тези причини трябва да настоявам още веднъж, че климатичните промени не са фалшива новина. Това е нашата нова реалност. И за съжаление, това вече се превръща в нещо нормално. Всеки от нас, всички световни лидери трябва да приемат тази нова тежка реалност. Ето защо Европейският съюз и европейските служители, всички ние вече се фокусираме върху това да настояваме за прилагане на споразумението от Париж като единствен начин да се справим с тези големи промени в нашия живот. Никой не е иммунизиран към промените в климата от север до юг, от изток до запад. Няма разлика. Видяхме тази сутрин по CNN, BBC World – Всички говореха за унищожителните наводнения в Калифорния, в Текстас, навсякъде. Просто се огледайте на нашия европейски а, континент през 2017. Това беше драматична година. Безпредседентни горски пожари в Португалия, Харватия, Испания, Франция, Италия, Гърция, дори в Ирландия, в Черна гора, Албания, Тунис – Знаете, че преди две години се сблъскахме с горски пожари в Гренландия. Това беше нещо, което е уникално. Е, горски пожари в Гренландия. В същото време обаче, в същото време ураганът Офелия нанесе, доведе до сериозни наводнения в Обединеното кралство и Ирландия имаше смъртоносни бури в Гърция, Германия, Полша, Чешката република и Албания. Това бяха бедствия, които поставиха на риск стотици животи, отнеха стотици животи. Това предизвика се огромни загуби за економиката, социалната и екологичната сфера. Според статистиките, през 2016 година в Европа са нанесени почти 10 милиарда евро щети. Уважаеми колеги, природните бедствия стават все по-чести и по-интензивни. Случват се едновременно в няколко от държавите членки. Техният ефект става все по-непредвидим. Те създават спешни ситуации, които надхвърлят националните капацитети и националните ресурси. Дори и в големите държави членки – скорошните природни бедствия доказаха, че съществуващите превентивни мерки и готовността не са достатъчни. Ние всички е, можем да се съгласим, че това е неприемливо. За Европа, която иска да защити своите граждани, нашите граждани, ние трябва да се адаптираме към новата реалност, да бъдем по-добре подготвени, да отговорим и да се предпазим. И както каза Жан-Клод, искаме Европейския съюз да предлага нещо повече от съболезнование, когато се сблъскваме с природните бедствия. Настоящият механизъм за гражданска защита постигна много неща. Как? Като комисар, който отговаря за това, аз съм много горд с настоящата система – защото съм видял какво постигна тя. Видял съм какво постигна тази система и тази структура. Настоящата система се базира на съществуващите доброволни усилия на държавите членки. И аз съм дълбоко благодарен на всички държави, които показаха солидарност към другите във времена на природни бедствия но тази доброволна система достигна своите ограничения. Това се дължи на, ново, на новия начин на въздействие на климатичните промени. И тъй като, и искам да го повторя още веднъж, ние се сплъскваме с многобройни кризи по едно и също време в различни държави. През 2017 година имаше молби за помощ, на които не можахме да отговорим. Само 10 от 17 молби по време на сезона на горските пожари получиха пълен отговор. Понякога помощта беше предлагана едва когато беше много късно след бедствието. Видял съм го на място и това беше много болезнен опит за мен като европейски служител. По време на горските пожари в Португалия миналата година, през октомври, дори държави с, а, силна, а, с силен капацитет за, соли, а, за солидарност не можаха да помогнат. Те им, имаха достатъчно проблеми с а, предизвикателствата в своите държави. И след тези събития в Португалия осъзнахме, че Европа трябва да увеличи колективния отговор към тези събития. Ето защо през ноември Европейската комисия реши да надгради механизма за гражданска защита и да, създа, да създаде Rescue. Искам да благодаря на моите колеги, тъй като ние прокарахме това предложение единодушно. Много от вас вече са запознати с тези предложения, но нека да подчертая нещо изключително важно, защото вече е, имах много срещи, посещения в държавите членки. Искам искам да изясня някои недоразумения. Rescue няма да замени това, което правят държавите членки. Основната отговорност за природните бедствия остава при държавите членки. Така че Rescue ще допълни техните усилия, когато и където това е необходимо когато и където националния капацитет и националните ресурси не са достатъчни. С други думи, Rescue ще бъде като предпазна мрежа, когато се сблъскваме с извънредни събития и природни бедствия, когато националният капацитет не е достатъчен. Тоест, тук става въпрос за европейска солидарност на практика – когато националните ресурси не са достатъчни. Нека да ви представя накратко Rescue и нашето предложение. Rescue се базира като структура на два стълба. Това са два балансирани и зависещи един от друг стълба. Ето защо аз съм се фокусирал на тази силна връзка между солидарност и отговорност. И двете са еднакво важни. Защото трябва да признаем, че солидарността върви ръка за ръка с отговорността. И аз съм убеден в това. Говоря от личен опит в тази много сериозна област. Първия стълб. С Рескю съюзът ще разполага със собствен капацитет, за да се справя с бедствия. Този капацитет ще бъде под негово ръководство и контрол и с една пирамидална структура. Мисля, че вече сте запознати с това. Паралелно с това ще увеличим финансовата помощ за държ... държавите членки, за да създават свой собствен капацитет, който да предоставят на други. Ще помогнем на държавите членки да поддържат, адаптират и транспортират национален капацитет и ресурси, където са необходими. Това ще бъде така наречения резерв за европейска гражданска защита. В момента а, имам една система на доброволен резерв – а сега нека да кажа нещо за втория стълб превенция и готовност. Това е моята лична страст. Без превенция и готовност няма да стигнем до никъде. Но нуждаем се от внимателно планиране и координирана превенция и готовност, ако искаме да се справим по един добър начин с природните бедствия. Да ви дам един пример – Вчера беше публикувано проучване от института Посма в Германия във връзка с климатичните промени. Става въпрос за а, повишаване на опасността вследствие на климатичните промени. Проучването показва, че тази адаптация е необходима в целия свят, но също и в Европа и най-вече в Централна Европа. Адаптация означава превенция и готовност. Днес ние почти нямаме никаква роля в действието превенция и готовност като европейска институция. Ние дори не знаем често дали държавите членки въобще го правят – но искаме да сме сигурни, че държавите членки имат планове за оценка и смягчаване на риска. Гъвкави, иновативни и адаптируеми планове за управление на риска. Искаме да подкрепим усилията на държавите членки в тази посока. Също така ще им помогнем да създадат обща култура на превенция и готовност. Ще предложим нашия опит чрез създаването на мрежата за знания във връзка с гражданската защита на Съюза. И това е другата част от нашето предложение за превенция и готовност. И как това е нещо уникално и много ефективно, убеден съм. Структурните и структурния инвестиционния фонд може да предостави огромна помощ на държавите членки при оценката и намаляването на риска. Това е ключово за превенцията и готовността. Нашият опит вече доказа, че ние се нуждаем от тази координация от различните европейски фондове, за да предоставим на държавите членки повече средства за превенция и готовност. Разбира се, държавите членки трябва да бъдат подкрепени с всички свързани с това европейски политики и инструменти. Околна среда, здраве, климат и е, проучвания. И на последно място, не по важност. Rescue е нещо във връзка с економиката на мащаба – това е дефиниция на економиката на мащаба. И двете, що се отнася до капацитета за отговор, за отговор, но също така и във връзка с готовността. Рескю означава максимална ефективност, минимална бюрокрация. Уважаеми колеги, Рескю показва нашата ангажираност да засилим подкрепата от страна на Съюза за нашите граждани, когато природните бедствия застрашават техния живот, тяхната собственост и околната среда. Много от вас вече изразиха интерес да подкрепят нашето предложение по време на а, дискусията в пленарна зала миналия декември в Страсбург. Благодаря а, за това, че започнахте законодателна инициатива. Не е тайна, че следващото природно бедствие може да ни удари всеки миг. Това е тежката реалност. Ето защо е много важно да имаме силен механизъм, колкото може по-бързо. Благодаря ви още веднъж и очаквам вашите коментари, въпроси и предложения. Наистина вярвам, че ние всички споделяме притесненията и, и с жизнено важната нужда от а, а, надграждане на съществуващата система, която да отговори на нашите потребности. Благодаря ви, господин комисар. Да, наистина, важно е такава система да бъде въведена. Ето защо Нашата комисия ще е, работи много бързо и ще се опита да бъде готова за следващото лято. Но така че ако нещо се случи, да се надяваме, че няма, да бъдем по-добре подготвени. Вече сме възложили доклада и, кой, и това ще бъде и първия оратор за днес докладчикът по това досие. Госпожа Гардини има думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, господин комисар, за направената презентация на това предложение. Ще говоря накратко, но искам да поставя някои въпроси. Ние имахме възможност да започнем дебатиране по въпроса. Читам, че парламентът е, в голяма степен е, съвпада с е, това, което предлага комисията. Говори се за разговори с държавите членки, споменава се, например, полева болница. Кога ще се проведат тези дискусии? Каква е позицията на комисията по това, което съществува в държавите членки. Може да има някои препокривания, свързани с сигурността, там където са настъпили бедствията. Може да има също известно препокриване с работата на Комисията за противодействие на тероризма. Експертната група трябва да се занимае с оперативните ресурси, с които разполага механизмът, за да бъдат те бързо разполагани. Но как ще се осъществява това? Какво е актуалното състояние към момента? Господин комисар, вие наблегнахте много твърдо на превенцията и готовността. Това се потвърждава и от работата на Европейският парламент през последните няколко години. Има ли нещо допълнително към това, което вече е известно относно плановете на държавите членки в средносрочна, дългосрочна перспектива и тяхната готовност – как държавите членки биха могли да покрият огромните разходи, които е вероятно да възникнат. Имам предвид е, държавите в е, Южна Европа, които се намират в е, доста уязвимо положение и са изложени на множество природни бедствия. Има ли някаква възможност тези разходи да бъдат отложени във времето, да има инвестиции за развитие? Обикновено на тях се е, гледа на разходи, които трябва да бъдат в определени рамки. Има определен таван. Каква е позицията на комисията? Благодаря, госпожа Дали има думата. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви, господин комисар, че ни разяснихте по-подробно тази инициатива, която вече сме обсъждали. Знаете, че аз съм за всяка инициатива, в това отношение, като се имат предвид е, екстремните природни условия, които преживяваме и а, е, че те ще се увеличават предвид климатичните изменения, което ще изиска много по-координиран подход от страна на Европейският е, съюз а, за предотвратяване и реагиране при бедствия. Има няколко неща, които бих желала да поясните. Това предложение, според мен, Rescue, трябва да гарантира бърза реакция в държави членки, региони и също острове, които са по-изолирани, особено нези от тях, които са двойно засегнати от изолираността. Как ще се решат проблемите в тези региони? Как ще гарантирате, че тези региони, които страдат от изолираност или двойна изолираност, ще получат необходимата помощ в разумни срокове, а не с закъснение. И нещо друго, което беше споменато от колегата ми, става дума за полевата болница. Направено е предложение тази болница да може бързо да се разполага вътре или извън Европейския съюз, като част от Европейския медицински корпус. Дали комисията вече е изготвила насоки, как ще става разполагането на полевата болница, в какви случаи, както вътре в Европейския съюз, така и извън него. Благодаря ви. Госпожа Гърлинг има думата. Тя не е в залата. Госпожа Торас. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да кажа, че ми харесва, че говорим за последиците от промяната в климата, защото това са много сериозни проблеми за европейските граждани и за хората в цял свят. Знаем, че има сериозни последици, като пожарите, за които вие говорихте, господин комисар, пожарите в Испания, Португалия, също така сушата. Всичко това са сериозни последици не само за тези, които са пряко пострадали, но и за цели сектори в економиката. Трябва да се обмисли сериозно за това, че трябва да променим нашия подход, да имаме един по-устойчив подход, защото това е начина да се борим с промяната в климата. Бих искала да поставя ударение върху нещо, което тук беше споменато. Трябва да отчитаме това, че също така има и хора, които са напуснали родните си места – заради промените в климата, защото те вече са лишени тези хора от поминък и те са в отчаяно положение. И стотици хора вече са загинали в Средиземно море, бягайки от промяната в климата, така че това също означава един много, една много сериозна криза за Европейския съюз. Бежанците от Сирия бягат от въоръжен конфликт, но също така происхода на този конфликт се дължи и на липсата на водни ресурси. И виждаме, че това са последиците от промяната в климата и последиците от модел на производство, който е твърде разточителен. През миналата година в списание Science беше посочено, че може да се повиши продуктивността с 18%, ако се забави глобалното затопляне. Обаче и по-твърде достойни, за съжаление, причини ние ще трябва да обмисляме и да разглеждам все повече молби за убежище при условие, че ще продължи промяната в климата и нейните последици. Така че промяната в климата има политически последици. Искам да попитам, кои са мерките, които предвижда комисията в този смисъл. Господин Лиза има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване и за вашето предложение. Представихте го много добре. В тази комисия разбираме, че нашите проблеми не са предизвикани само от климатичните промени и от много други неща, но климатичните промени със сигурност играят роля. Принципно аз подкрепям предложението на Европейската комисия Искам да помоля обаче за пояснение по две точки. Първо, защо е толкова трудно да се предоставят националните капацитети? При някои природни бедствия в Рус, Русия или на други места, Европейския съюз не успя да предостави достатъчно бързо помощ. Това не може да бъде вярно. Поне това, което имаме, да можем бързо да го предоставяме. И ако това не е достатъчно и наистина имаме нужда от европейски капацитет, добре. Но не разбирам защо е толкова трудно да се мотивират държавите членки да помагат на, е, в рамките на Европейски съюз и това да става по-бързо. И второ, трябва наистина да говорим за превенция. Най-вече при пожарите виждаме, че липсва добро управление, не се разследват пожарите, така че да се стигне до там изобщо да няма пожар. Благодаря. Благодаря ви много. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, преди всичко искам да ви кажа, както и в пленарна зала, че смятам, че тази инициатива е много важна, защото не само става дума за предотвратяване на промяната в климата, но и борбата срещу последиците. И това е особено важно, защото мащаба на бедствията, които виждаме, е огромен и капацитета на държавите членки, колкото и ресурси да използват, не е достатъчен пред този огромен мащаб на бедствията. Основно искам да спра на някои аспекти, но преди всичко важно е да се отчете разликата в различните региони в Европейския съюз. Вие говорихте за наводненията и необходимо е да се изготви една карта на риска, за да може да се извършва наистина реална превенция. Необходимо е също така. Трябва да се отчетат всичките ресурси, включително и човешките ресурси на всеки регион. Също така ви говорихте за механизма и аз мятам, че той може да бъде променен възоснова на повече солидарност. В светлината на това, което се случваше в Испания и в други региони, важно е да се направят изчисления, за да може да се гарантира и истинска солидарност. Трябва да се изчисли това, какви могат да бъдат ползите от солидарността за по-малките региони. Трябва да се отчита не само площа на съответните региони, но също така и БВП на глава от населението там – ние видяхме как в един национален парк в Испания не можахме да предприемем достатъчни мерки, защото нямахме достатъчно средства. А това е един национален парк, който е достояние на Европейския съюз, официално е признат за такъв, но не можахме да направим достатъчно, точно защото нямахме достатъчно ефикасен механизъм за солидарност. Също така искам да кажа, че е много важно да има последователност и взаимност, взаимна свързаност между различните финансови инструменти на Европейския съюз. И не знам дали комисията обмисля необходимостта от една обсерватория, едно ведомство, което координира всичките дейности, свързани с промяната в климата в Европейския съюз. Според мен тази идея за полева болница е много подходяща, много своевременна, защото по този начин ще може да се реагира на кризи, такива с каквито се сблъскахме миналата година с вирусите Ебола и Зика. Благодаря ви. Петерле. Господин Петерле има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, изминалата година беше тежка. Ние свикнахме с бедствия, като наводнения, пожари, но все още не сме имали проблеми, свързани с вятъра. Виждаме в Словения, че средствата от Европейския съюз са използвани за изграждане на хангар на летището, но ветровете бяха толкова силни, че дори това не помогна. Трябва да бъдат въведени много по-стрикни норми при строителството, особено за покривите и да се защитят всички архитектурни обекти в страната ни. Какви са амбициите на Европейската комисия, какви са новите неща, които можем да очакваме от страна на Европейската комисия за предотвратяването на пожари? Бих искал да се възползвам от възможността да ви благодаря за работата ви, защото действително се нуждаем от повече Европа. Господин Граматикакис. Η πρωτοβουλία σας, κύριε Επίτροπε, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε περιπτώσει. Във връзка с засилване на европейската солидарност по време на бедствия, тази инициатива наистина е много добра. Тя трябва да бъде подкрепена от всички, според мен. Има, винаги има една пропаст що се отнася и до бюрокрацията. Надявам се, че това ще бъде приложено възможно най-добре. Ще обобщя. Вашето предложение има два аспекта. Първо, подобряване на възможността за директни действия, за директно овладяване на катастрофата. И след това стремеш да се създадат стратегии за превенция във всички държави. Последният аспект е много важен. Казахте, че при природните бедствия ще има, за съжаление, винаги. Ето защо трябва да се окаже натиск върху държавите членки да направят всичко възможно за избягване на катастрофи, причинени от намесата на човека. Например, наводненията. В Гърция, в Атина имаше много тъжни примери в тази връзка. Сигурен съм, че вие вече сте запознат с това. Госпожа Дали каза също в нещо, същото в тази посока. Господин комисар, ако има такива механизми в Европа, трябва да се мисли винаги за островите. Има малки и големи острови и ако те не бъдат взети предвид, тогава помощта никога няма да достигне до обитателите на тези острови. Ние отделяме 1,5% от брутния вътрешен продукт за, фондове, за фонда за солидарност. Например, остров Самотраки, прекрасен остров. Там имаше природни бедствия, наводнения, но този остров се намира в регион, който е по-малко развит. Ето защо, след като този остров принадлежи към този регион, механизмът изобщо не може да бъде задействан, което е жалко. В Тесалия също и още нещо, господин комисар, структурни, е, структурните фондове. Те са много важни за регионите, но островите често са много малки и имат много ограничени средства. Ето защо е, там има проблем да се изпълняват подобни дейности. във вашите планове тези структурни фондове играят много важна роля. Какво да кажем сега за малките общини на тези острови, така че те не бъдат ощетени? Относно превенцията, искам да кажа едно. Как искате да включите местната администрация в тези дейности във връзка с природните бедствия? Например, общините на много удалечени малки острови. Надявам се, че всички тези неща също ще бъдат взети предвид и ще можем да ви поздравим за вашите усилия. Благодаря. So top... Имаше много интересни въпроси, бяха засегнати различни аспекти. Имате думата, господин комисар. Благодаря ви за позитивните ви изказвания, за поставените въпроси. Ще говоря на родният ми език, за да бъда по-точен. Особено, за да мога да отговоря на конкретно поставените ми въпроси. Бих искал да започна с това, което каза госпожа Гардини. Няма никакво съмнение, че голяма част от предложението се отнася до справянето с епидемии и до ролята на оперативните ни способности, що се отнася полевите болници, които могат да ни позволят да реагираме незабавно при възникване на нужда. Може би не сте забелязали нещо, но при сегашната система е, имаме Европейския медицински корпус. Аз имам личен опит като координатор по справянето с епидемията от Ебола. Имаше доста примери за справяне с епидемии, като жълта треска в Ангола и констатирахме, че това е най-добрият начин да реагираме и в случая с епидемията Ебола. Така че можем да стъпим върху натрупания опит, за да бъдем още по-ефикасни и да можем да разполагаме тези мобилни полеви болници в момент, когато дажена държава членка е изправена пред природно бедствие или пък терористично нападение. Ние вече сме натрупали достатъчно експертиза в тази сфера. Останалите механизми на Европейския съюз и координацията а, с тях ще ни позволят да реагираме по по-добър начин. Аз в самото начало посочих, че резко няма да замести отговорността на държавите членки. Това, което правим, е да допълним тяхната отговорност. Ние сме представили една диаграма под формата на пирамида. Не зная дали сте се запознали с нея. Тази пирамида представлява структурата на РЕСКЮ. Имаме първо ниво. Това е отговорността на държавите членки. Второто ниво се отнася а, до подсилване на съществуващата система Европейският резерв и третото ниво е колективната ни реакция. Става дума за една мрежа за безопасност SafetyNet. Механизмът, който искаме да усъвършенстваме, не предлага някаква магическа рецепта. Ние ще отчитаме какво правят държавите членки и да допълваме техните действия, а не да ги заместваме. Съгласен съм а, с това, че Предотвратяването и готовността са единствения път, по който трябва да вървим. Това е единствената ни надежда в противодействието на климатичните изменения. Искам да подчертая, че това предложение не е отделено от други инициативи. Аз съм в контакт с комисарите Хоган е, и Крецо, които се занимават с различните структурни фондове и в частта предотвратяване и готовност се обръща внимание на финансирането и от структурните фондове. Става дума за координация на различни комисари. Аз съм координатор в това отношение. Държавите членки в съответствие с националните си планове би трябвало да могат да подсилят предотвратяването и готовността за справяне с природни бедствия. Искам да дам един пример. В Гърция се обсъждат различните зони и как да се действа в случай на пожари. И това стана преди лятото благодарение на използването на структурните фондове в сътрудничество с местните органи. Господин Граматикакис постави въпрос в това отношение му отговарям. Тези зони против пожарите ще бъдат взети предвид. Госпожа Дали подчерта съвсем основателно изолираността на някои региони и по какъв начин настоящото предложение може да се отрази върху предотвратяването и готовността на тези изолирани региони. Има и други фондове, които са призвани да а, подпомагат такива изолирани островни региони. Аз познавам ситуацията в собствената ми страна, но и зная, че това не е достатъчно. Рескю би могла да допълни това, което е необходимо при природни бедствия, там където действията на Европейския съюз към момента не обхващат някои сфери. Вие поставихте въпроси за полевите болници. Ние имаме натрупан опит в медицинския корпус. Чрез РЕСКО ние ще подсилим този медицински корпус, тъй като проблемите, които изпитваме в момента, показват, че много държави не участват. Участието в медицинския корпус е на доброволна основа. Ако има и други държави, които участват в механизма, като Исландия, Турция, Черна гора, Горве... Норвегия, Македония, Сърбия, ще имаме по-силни възможности в рамките на механизма да реагираме при природни бедствия и на евентуални терористични нападения. Още на първията фаза която е най-важна, за да се реагира бързо чрез разполагането на полеви болници. Аз съм напълно съгласен а, с а, другите оратори, които посочиха, че наблюдаваме а, една нова вълна на бежанци. Давам се сметка за това, благодарение на посещенията ми в Африка и другаде. И някои от тези бежанци са тръгнали от своите родни места поради климатични изменения. Европейския съюз не е съгласен с оценката на президента Трамп, що се отнася до климатичните изменения. Не става дума за нещо ново, за нова информация. Европейския съюз е пионер, що се отнася до приемането на споразумението от Париж и всички заедно трябва да работим в глобален мащаб, за да се справим с последиците от климатичните изменения. Не можем да го постигнем сами. Много ам, работим в Европейския съюз. Ние сме пионери в това отношение. Имаме за това и възможността да изискваме от останалите да изпълняват Парижкото споразумение. Има множество ръководители на държави членки, които са убедени, че е необходимо да се подсили допълнително споразумението от Париж. Скъпи колеги, ние заедно обсъдихме и други важни въпроси, които повдигнахте. Националните ресурси не се предоставят до момента, когато е наложително да се осигури подкрепа. Като пример мога да преведа Португалия. нещо, което се случи преди три месеца. Това беше за мен особено тъжен опит. Европейския съюз мобилизира европейския механизъм. Имаше вдигната червена тревога, червен код във всички държави да могат да и изпратят хеликоптери за справяне с пожарите в Португалия. Центровете за борба срещу пожарите, най-добрият, който съществува и е на нашия на континента, но всички доклади, които идват от Франция, показват, че Франция трябва да се справя с тази тежка реалност, и че не може да задели ресурси, които да изпрати, тъй като се нуждае сама от тези ресурси. Ние като отговорни политици трябва да имаме предвид, че никой не може да пренебрегва това, което казват експертите и да изпраща средства извън държавата, независимо дали става дума за Гърция, Харватия, Италия или Испания. И ние също осъзнаваме факта, че Португалия беше оставена сама. Тя е оставена сама, защото липсваше механизъм отвъд националните капацитети, националните ресурси, което да позволява в този конкретен момент да се окаже помощ, помощ, която не може да бъде направена чрез участието на други държави членки. И тук идва Рескю. Рескю ще може да реагира в момента, когато всичкия национален капацитет или ресурси се оказват недостатъчни. На английски преминава. Всяка от държавите членки е изправена пред проблеми, свързани с климатичните изменения. Отново на гръцки. Това, което казахте, че националните ресурси не могат да бъдат разполагани извън държавите членки, тъй като самите държави членки имат собствени потребности, които не могат да игнорират. Ето защо ние трябва да разполагаме с допълнителни ресурси, с тази спасителна мрежа, за да можем да разполагаме бързо тези ресурси. Не става дума за някаква бюрократична мярка. Ние не се нуждаем от специален персонал на място. Всяка от държавите членки разполага със своя национален план. Тя има свой персонал, който е достатъчен. Но когато сме изправени пред бедствия като пожари. Ние се нуждаем от хеликоптери, от други ресурси. Те трябва да са общоевропейски и да могат да бъдат разполагани бързо. Например, при изправенето с горските пожари. В някои държави имате право, че по съображения за това, че не се прави разграничение между различните региони. Имаше и, и случаи на криминално предизвикани пожари. че структурните фондове държавите членки ще разполагат с финансиране за прилагането на политики, за да може да се избягнат подобни случаи на нарочно предизвикани пожари. Относно фонда за солидарност. Резко е нещо различно. Фонда за солидарност е в ресора на комисаря Крецо. Това, което искам да кажа е простичко. Искам да направя сравнение с разходите, които са направени от Фонда за солидарност в случай за справяне с наводненията през последните пет години. Този фонд беше използван за предотвратяването и подобряване на готовността. Но се оказва, че имаме нужда от повече средства, за да не се допусна толкова жертви и щети. Освен средствата по Фонда за солидарност, е, трябва да се насочат средства за превенция и готовност. Разбира се, не може да се изчерпва Фонда за солидарност. Необходимо е обаче да можем да прибягваме до него в някои случаи. Госпожа Крецо винаги отговаря на подобни конкретни искания. Тя беше в Галиция, в други региони, беше в Португалия за да може да направи оценка и да мобилизира фонда за солидарност, за да се отговори на различни потребности. Така че ние можем заедно да разгледаме всичко това. Искам да подчертая вече казаното от мен. Превенцията е изключително важна. По-добре, по-добре е да се предотвратяват бедствия, отколкото след това да се справяме с последиците от тях. Затова трябва да се използва и фонда за солидарност. Съгласно извършените проучвания, това е добро управление на европейските фондове. Относно създаването на обсерватория за наблюдение по изменението на климата. Комисарят канете, както и, и службите на комисията в неговия ресор следят а, тези явления. Затова казах, че ние сме пионери, що се отнася до изпълнението на споразумението от Париж по изменението на климата. Разбира се, комисията е винаги готова за нови инициативи, целящи да се подобрят възможностите на службите да могат да реагират на последици, свързани с климатичните изменения. Да, градоустройството, устройственото планиране. Това трябва да бъде стимулирано и чрез европейски пари, чрез структурните фондове. Това е част от нашето сътрудничество с господин Холган и госпожа Крецо. Що се отнася до Рескю, това е като покрив, като чедър. Той трябва да спомогне за по-добро координиране на тези дейности, така че европейските фондове наистина да подпомагат превенцията и готовността. Съгласен съм с вас. На английски чрез Rescue можем като Европейски съюз, като европейски институции да покажем, че ЕС е не означава само бюрокрация, където се занимаваме само с хартии и документи, а и че ние сме много далеч от ежедневните нужди на гражданите. Не, ние имаме и човешко лице и можем да предложим а, ясна солидарност. И когато в Европа а, има бедствие, това е най-важното. Трябва да убедим гражданите, че Европа е в състояние да покаже солидарност, когато европейските граждани имат нужда от нея. Ние не сме тези, които хората смятат, че сме. Далеч от ежедневието не. Рескю е най-добрият пример за това. Това е истинска европейска солидарност. И един пример от моята страна. Когато преди две години през лятото имахме пожари, това беше наистина катастрофално. Чрез съществуващите механизми бяха пратени два самолета от Франция и Италия, и и това а, промени публичното мнение за Европейския съюз. Да, те видя, ние видяхме Европа е на наша страна. Чрез тази помощ в този важен за нас момент. Ето защо аз настоявам на това. Рескио е много важен, защото той ще предоставя помощ в решаващи важни моменти по време на бедствия. Много важно е, че това ще бъде политически инструмент, така че гражданите да получат послание, че европейските институции имат и човешко лице. Σε ό,τι αφορά την το περάσουμε για το θέμα της ανθεκτικότητας των κτηρίων. И сега за устойчивостта на сградите. Видяхме в Унгария имаше такова бедствие, така че този въпрос е наистина много важен. Елизабета Вянковска, моят моята колега се занимава с това. В службата се подготвя ново предложение, свързано с стабилността на сградите, което наистина е много важно. В тази връзка виждате, е, че Рескио може да предложи директна реакция, когато има някакъв проблем. Но в този конкретен случай Рескио не може да бъде да замества други дейности, свързани с стабилността на сградите. Приключвам. Господин Граматикакис ми зададе въпрос. Казахте и нещо за Фонда за солидарност, което е много важно. Знаете, че госпожа Крецо винаги е информирана и е готова да води дискусии с новите правителства, с местните общини и с други инстанции също и на регионално ниво. И има дискусия как тези средства да бъдат увеличени. Мисля, че това трябва да се направи в новата многогодишна финансова рамка. Дискусията върви в съвета и в парламента. Разбира се, по отношение на регионите, аз съм съгласен с вас, най-вече по отношение на превенцията. В някои държави, в Германия, например, знаете, че федералните провинции имат големи правомощия. И с тези региони и провинции ние имаме най-тясно сътрудничество в следващите месеци ще имаме срещи с представители на местни и национални органи. Аз вече съм бил в Хановер, в Бремен, в Хамбург, за да говорим по тези въпроси и на ниво федерални провинции. Вече съм установил контакт с министри в Люксембург, в Нидерландия вчера и през следващите дни ще продължа да правя същото днес. Ще говоря с представители на България, така че ще установя контакти и с други страни. Става въпрос да се говори, за да може предложението да бъде подобрено още повече в, по отношение на местните органи. Благодаря. Тази дискусия беше наистина много конструктивна. Записах си всичко, което а, вие изразихте като притеснения. Смятам, че успях да отговоря на някои въпроси, така че да бъдете сигурни, че Rescue е нещо изключително необходимо, както никога до сега. Ето защо трябва да сме сигурни, че ще можем да се справим с следващата голяма природна катастрофа в Европа. И ако ние всички можем да покажем, че Европа има човешко лице, това ще бъде наистина много добре. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашата решителност, за вашето предложение. Пуш, ние ви подкрепяме в вашите усилия да, за подобряване на ситуацията и да се създаде готовност при следващи природни бедствия и изправяне с климатичните промени. Благодаря. Още веднъж искам да кажа, че съм готов за всякакви срещи с всеки един от вас, за да можем да изясним всичко и разбира се да дискутираме новите предложения, така че да бъдат подобрени определени части от моето предложение. Наистина вярвам, че колективната мъз... мъдрост е по-добра от индивидуалната. Благодаря ви, господин комисар. Уважаеми колеги, уважаеми колеги както вече казах, ще разменим поредността на точките в дневния ред, така че сега преминаваме Преминаваме към обмен на мнение с комисията по доклада на комисия за състоянието на лекарствените средства за деца в Европейския съюз. Давам думата на представител на комисия. Uh, uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички. Добър ден, уважаеми депутати в Европейския парламент. Съвсем накратко искам да ви представя доклада. Ще има и презентация в PowerPoint. Ние като цяло се съсредоточавам върху иновациите в лекарствените средства, върху тяхната ефикасност и качество и разбира се безопасност за пациентите. Европейската фармацевтична промишленост обаче основно се средоточава върху пазара на лекарства за възрастни и за това през 2007 година ние предложихме регламента за лекарствени средства за деца. През октомври в 2017 година публикувахме доклад, който въобщава резултатите от въздействието на първите 10 години на действието на този регламент. Като цяло се стремим да разгледаме редица фактори, които се от отчитат в регламента и разбира се, така отразихме и резолюцията на Европейския парламент от 2016 година. Доклада показва, че е постигнат напредък. Засилен е сектора на педиатричните лекарства. Повече са разрешените продукти, насочени към деца. Увеличи се и броя на клиничните изпитвания през последните 10 години. В съответствие с доклада над 50 клинични изпитвания са били посъветени само на лекарства за деца и смятаме да увеличим тази бройка, да съдействам за увеличаването на тази бройка. Стремим се да гарантираме максимално висока защита на деца и регламента за клиничните изследвания ще направи клиничните изследвания по-прозрачни, по-надежни и ще се предвидят повече права и възможности за децата и за техните родители. Видяхме също така, че през последните 10 години бяха одобрени 260 нови лекарствени продукта за децата. През 2016 година 131 беше брой на тези одобрени лекарства. И е необходимо, разбира се, да финализираме изследването, но така или иначе виждаме, че има значително увеличаване на броя на плановете за педиатрични изследвания. Също така виждаме, че има все повече информация за педиатричните лекарствени средства. Искам също така да кажа, че е необходимо не само да има законодателство, от наличието на педиатрични лекарства също така се влияе от други фактори. Например, във всички държави членки се увеличи степента на възстановяването на средства, изразходвани за педиатрични лекарства всички държави членки. Също е необходимо и лекарите да предписват лекарствени средства, които са специално предназначени за деца, все още виждаме известна инерция в тази сфера. Доклада очертава ясно областите, в които регламента не може да окаже значително въздействие. Наблюдаваме също така, че разработването на педиатричните лекарствени средства зависи от от фармацевтичните компании и техните изследователски поделения, което означава, че не винаги се отговаря на потребностите от лекарствени средства за деца. И това също така въжи и за дейността на съветите, които се занимават с лекарствени средства за деца такива съвети, които се занимават с лекарствени средства за деца под 15 години, са много по-малко от тези, които работят с лекарства за възрастни. Това въжи включително и за онкологичните заболявания сред деца и подрастващи. Същото въжи и за редките заболявания, които са обхванати от регламента за редките заболявания. И така, преди да предложим последващите стъпки при разработване на законодателство, трябва по-добре да проучим и анализираме как да гарантираме по-добро взаимодействие на регламента за тъй наречен лекарства сираци и, лекар... и регламента за лекарствени средства за деца. Също така трябва да предвидим различни изключения, за да гарантираме разработването на педиатрични лекарствени средства. През 2016 година комисията извърши оценка на законодателството за педиатричните лекарствени средства и лекарствените средства сираци. Публикуването на доклада 10 години на регламента за педиатрични лекарствени средства показва, че трябва да се интензифицира дейността и само пълния анализ на регламента за педиатрични средства и за лекарствени средства сираци ще позволи да получим пълна представа. Искам да посоча, че в момента не предвиждаме конкретни средства, конкретни стъпки, извинете, виждаме, че е необходимо да се засили ролята и да свеличи броя на съветите, които са, се занимават с лекарствени средства за деца. Също така с Европейската агенция по лекарствата работим съвместно, работим и с общността на професионалистите. Необходимо е да се подчертае необходимостта от лекарствени средства за раково болни деца и подрастващи. И тук, разбира се, отрасъла трябва да поеме инициатива. Това е нещо, което не може да се регламентира със законодателство и не е ясно защо отрасъл не използва постижението в областта на лекарствени средства за възрастни, когато става дума за лекарствени средства за деца. И затова призоваваме всички заинтересовани страни да предприемат максимално бързо стъпки, които да позволят разработването и предлагането на пазара на лекарствени средства за деца и подрастващи. Тук необходимо е да поемат отговорност всички заинтересовани страни, подчертам всички. Също така, ние работим и на международно ниво и имаме много тесни контакти с Агенцията по храните лекарствата на САЩ. Също така, проведохме специален семинар, посветен на международното сътрудничество и се стремим да постигаме тези цели и на международно ниво. Също така комисията иска да се засили и изследването в тази сфера и да бъде засилена ролята на съответните съвети. Европейската мрежа за сложни редки заболявания служи като една платформа за разпространяване на соки, обмен на опит, предоставя на консултации за пациентите, подпомага на използването на големи масиви данни и доказателства. Това е нещо, което ни позволява да разработваме, да работим по нови идеи. И също така да се насочи повече внимание към децата, които страдат от различни заболявания, включително и онкологични. Благодаря ви, готов съм да отговоря на вашите въпроси. Много ви благодаря за това изложение. Сега ще дам думата на колегите. Госпожа Горостет има думата. Благодаря, госпожа председател. Радвам се, че обменяме мнение след представенето на доклада на Европейската комисия. Аз бях докладчик по въпроса за лекарствените средства за лица, деца и подрастващи и се радвам, че има някои предложения. Този регламент частично вече дава своите плодове, насърчава разработването на нови медикаменти за децата, не в темповете, които бихме желали, но все пак комисията има добре направена диагноза на ситуацията, но бихме искали предлаганото от нея лечение да бъде по-конкретно и затова имаме някои предложения. Радвам се, че в този доклад се съдържат някои от елементите, съдържащи се в резолюцията, гласувана в парламента миналата година. Например, за молекулите, когато фармацевтичните компании вземат решение дали да разработват или не даден медикамент за деца. Също това е съобразено и с акта за децата. Комисията говори също и за терапевтичните елементи, които обаче, за съжаление, не са отразени изцяло в регламента. И често, когато дадено заболяване не съществува при възрастните, не се разработват и лекарства, които да лекуват това заболяване при децата. Също трябва да се противодейства на използването не по предназначение на медикаментите. Създадени са стимули, които са позитивни, но трябва да бъдат по-целенасочени, за да насърчат по-нататъчното разработване на медикаменти за децата. Комисията обеща а, да се направи по-тясна връзка а, между лекарствата за деца и подрастващи и регламента, отнасящ се до лекарства за редки заболявания. Разбирам, че ще има възможност за обсъждания между парламента, комисията, експерти. Това е изключително важно, така че заедно с колегите ние ще продължим да работим за по-доброто конкретизиране на този доклад. Госпожа Кабесон. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на комисия подхода и за конструктивната самокритика, нещо, което съдържа в този доклад. Регламентът позволи да се увеличи брой на разрешителни за лекарствени средства за деца, но все още не са достатъчни тези лекарства. И както добре посочва доклада на комисията, все още няма достатъчно лекарствени средства за деца поради ситуацията на пазара и насочеността предимно към лекарствени средства за възрастни. А, необходимо да се отчете спецификата на лекарствени средства на деца, тя да бъде отразен. Също така виждаме също така, че има голямо забавено две години на разрешителна, издаването на разрешителни за лекарствени средства за деца. Необходимо е да се насърчи също така и изследването, но както каза и госпожа Росте, трябва да се помисли как да се правят изследвания, свързани конкретно с интересите на децата. Аз мисля, че сегашния модел, дори да бъде подобрен, няма да позволи значително подобряване. Необходимо е да се потърси нов модел за изследвания, особено за лекарствата, позволяващи да се борим срещу рака при децата. Смятам, че е необходимо Европейския съюз да има повече капацитета да определи приоритетите и да насочи ресурсите на там. Конкретно става дума за раковите заболявания при децата. Виждаме, че в доклада се посочва, че не става дума за разработване на още едно лекарство за деца в допълнение към лекарството за възрастни. За това трябва да се преразгледа из основи регламента, защото според мен трябва до някъде да се ограничи до някъде частта, която се отнася до лекарства за възрастни. Защото смятам, че този регламент би могъл да работи. Също така, вие загаднахте, че има отговорност, която принадлежи на отрасъла и трябва да се извършва повече изследователска дейност, свете на лекарства на деца. Но мисля, че може би Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата могат да направят нещо, което по някакъв начин да задължи отрасъла да работи по тази тематика. Смятам, че трябва да проучим кои точно са корените на проблема, защото трябва да помислим за това как да увеличим броя на разрешителните за лекарствени средства за деца. Благодаря, господин Лиза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за комисията за този доклад. Мисля, че ясно говори се много за това какво Европа трябва да регулира и какво не. Що се отнася до лекарствата за деца, има или европейски регламенти, или няма никакви разпоредби. Ето защо е необходимо да се работи заедно в Европа, що се отнася до проучванията на лекарства, конкретни терапии. Това трябва да бъде постоянно подчертавано и трябва да бъде обсъждано ясно и в комисията. Искам да поздравя госпожа Костет, тъй като тя беше докладчик във връзка с педиатричните лекарства. Много неща бяха направени, появиха се много медикаменти вследствие на този регламент. Вероятно нямаше да ги има без него. И това е добрата част от историята. Този принос трябва да бъде оценен и да се представи ясно навън. Въпреки, че комисията Та може да дава добри примери, да показва числата, но трябва да се дават примери с излекувани лица, извинявайте, деца, които преди 10 години нямаше да могат да бъдат излекувани. Най-вече по отношение на рака при децата в Европейския съюз има твърде малко напредък. И това то, тази разпоредба е апел към индустрията. Вероятно там има хора, които бих искали да направят нещо, но има и акционери, които искат да видят парите. А когато трябва да се печелят а, пари, няма да има възможност за инвестиции. Мож, може би е, говоря наивно, но след като индустрията гледа само как да печели а, пари, тогава явно няма достатъчно рамкови условия, така че от тези проучвания индустрията да печели. Ето защо ние сме малко скептични дали регламента трябва да бъде изменям, но може би с подзаконови нормативи, препоръки това може да бъде направено. Ние трябва да зададем разпоредбите, така че онези от индустрията, които искат да го направят това, да получат подкрепа от своите акционери, а, които пък от своя страна искат да печелят пари. И последното, което искам да кажа, знам, че генералната дирекция не е директно отговорна за това, но искам да мотивирам и колегите в областта на изследванията. Има някои неща, по които трябва да положим усилия. Без тях индустрията няма да направи нищо. Има и определени възможности, да се помогне по-добре на децата, които изобщо не са се сблъсквали с нови или с никакви медикаменти. Например, използването на налични медикаменти, които да предполагат по-малко хемотерапия и въпреки това водят до същия резултат. За тази цел обаче имаме нужда от изследвания и то трябва да бъде финансирано от Европа. И тук държавите членки не могат да направят нищо сами. Имаме много случаи, в които сме показвали подкрепа, давали сме пари, но борбата с рака при децата като цяло и здравето на децата, там имаме нужда от европейски действия и това трябва да се превърне приоритет на европейските изследвания. Най-добре веднага, но най-късно, когато бъде представена новата изследователска програма – можем да направим много неща, защото ако не успеем да се борим с рака при децата, тогава и държавите по-отделно няма да могат да се справят. Това е една огромна отговорност аз моля и комисията и всички нас да дадем, така да се каже, газ, така че да осигурим по-голяма подкрепа. Благодаря. Мадам Дали. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на комисията за представянето на този доклад за постигнатия напредък в сферата на педиатричните лекарства през последните 10 години. Много положително също така е да чуем за напредъка в тази важна сфера. Чухме за издаване разрешителни на, за нови лекарствени средства за деца – когато говорим за регламента, мисля, че можем да кажем, че този регламент реално помага на децата да получат достъп до определен вид лекарствени средства, но също така, както чухме, има и някои не до там положителни аспекти, особено когато става дума за редки заболявания и онкологични заболявания. Затова има сериозни проблеми, които трябва да решим и то незабавно. Също така трябва да споменем за напредъка в лечението на заболявания при децата и също така трябва да решим проблема с редките заболявания, заболяванията, които са характерни само за деца. Затова в тази сфера трябва да постигнем напредък при разработването на лекарствени средства специално за деца. Също трябва да се вземем и с лекарствата сираци. За целта трябва да имаме повече изследователска дейност, но също така смятам, че трябва да имаме по-голяма съгласуваност в дейността на европейските агенции, изследователските центрове и отрасъла. За мен сериозен проблем е и достъпа на децата до лечение и лекарства, особено когато става дума за ракови заболявания. Не мога да се съглася с това, че за децата няма толкова лекарства, колкото за възрастни. Не разбирам как това можа да се допусне през последните 10 години. Искам да чуят комисията по този въпрос. Наскоро имаше доклада за изследванията, които целяха да се намерят нови методи на лечение на деца, болни от онкологични заболявания, обаче се оказа, че регламентът в това отношение беше пречка. Този регламент е устарял и според мен това е сериозен проблем. Както и колегите казаха, смятам и аз, че комисията трябва да използва своето влияние и да предложи на децата повече достъп до лекарства, особено прилагани при ракови заболявания. Също така, комисията трябва да осигури лекарства конкретно предназначени за деца, особено когато става дума за лекарства сираци. Господин Капут има думата. Благодаря ви. И аз бих искал да благодаря на комисията. и също и за самокритиката, която чухме. Тоест, изводът е, че трябва да се инвестира повече в научно-изследователската дейност по разработване на педиатрични лекарства. За това изцяло съм съгласен с господин Лизе. Това трябва да стане приоритет в нашата дейност и в дейността на комисията. Трябва да се средоточим върху това, а не върху по-малко важни дейности. Ще повторя нещо, което колегите вече казаха. Искам да подчертая нещо особено важно и да задам, задам конкретен въпрос. От данните виждаме, че има голямо разминаване между педиатричните лекарствени средства и лекарствата сираци. Виждаме, че в първата категория има много повече напредък, докато в втората категория виждаме, че фармацевтичната промишленост се отказва от лекарства сираци. Това може да се дължи на това, че различни лекарствени средства могат да се използват за множествени цели, докато лекарства сираци могат да се използват само за отделни и редки заболявания. Това може да служи като фактор, който не привлича фармацевтичната промишленост към разработването и предлагането на тези лекарства. Какви мерки тук предвижда комисията? Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Ако не, Давам отново думата на представителя на комисията. Заповядайте, господин директор. Благодаря много, госпожо председател. Преди всичко, благодаря за много интересния дебат и, както каза госпожа Гростет, разбира се, наши врати са отворени за парламентаристи, така че в момента, в който знаем също така а, кога ще се проведе въпросния семинар, ще ви изпратим и на вас покана. А, също беше зададен въпроса за това, кои са моделите на финансиране. Искам да кажа, че вече финансираме тази сфера от а, средствата по хоризонт 2020 години. Иновациите в медицината и лекарствените средства също така имат право на финансиране. Също така има една доста силна мрежа, която се занимава с клинични изследвания, от специалисти, които занимават с клиничните изследвания. И това е много важно не само за да се определят кои са проблемите в научно-изследователската и развойната дейност, но също така да се посвети повече внимание на конкретните потребности, свързани с педиатричните лекарствени средства. Доктор Лизе помоля да посочим примери, посочващи разликата в достъпа до лечение. Мисля, че в най-скоро време ще можем вече да публикуваме сборник с примери от най-добрата практика. И това ще бъде последваща мярка. Също така, заедно с колегите от Европейската агенция по лекарствата ще подготвим и сборник с конкретни примери. Също така, е, вие бяхте прави, че трябва да поемем повече инициатива, за да насърчим промишлеността, фармацевтичната промишленост. Нека да не забравим, че освен регламентите за лекарствата сираци и педиатричните лекарствени средства, също така имаме инициатива Prime, която се занимава с онези потребности, които все още не са, отговорили, не са намерили своя отговор и тази система позволява да се анализират и оценяват лекарства по-бързо и по-конкретно. Що се отнася до изследванията, посветени на редките заболявания? Преди две седмици комисията публикува покана за заявки за финансиране на изследвания в областта на редки заболявания, за да могат държавите членки да се насочат средства. За това надяваме се, че след няколко месеца да видим дали можем да обединим ресурсите и да работим заедно по тази тематика. Това, което каза госпожа Дали, за това как и изследователската дейност може да даде тласък на новите лекарства. Точно това е въпрос как да можем да осигурим необходимите ресурси, включително различните мрежи, екипи, инфраструктура, за да се допринесе за работата. Господин Капуто говореше за лекарствата сираци в областта на педиатричните лекарствени средства и точно това е важна част в нашата оценка. Искаме да видим как съчетанието между тези два регламента може да помогне или пък не помага да се постигнат целите. А именно да се подобри достъпа на пациентите с специални потребности до лекарствени средства. За това решихме да обединим двата аспекта и смятаме през 2019 година да се обърнем към вас и да ви докладваме за това как стои, стоят нещата с изпълнението на тези два важни регламента. Благодаря ви за този интересен дебат. Сега вече е време да започнем да работим. Ние вече планираме действия в краткосрочен и средносрочен план, за да можем да постигнем резултати, да бъдем полезни за пациентите, но разбира се, трябва всички да работят за това, включително, разбира се, Европейския парламент. Много ви благодаря, благодаря на колегите за участието в този дебат. И сега преминаваме към следващите точки в дневния ред правила и основни принципи, отнасящи до механизмите за контрол от страна на държавите и членки върху упражняването от страна на комисията на изпълнителни правомощия. Госпожа Делей е докладчик. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, ние трябва да се произнесем по предложение на Европейската комисия за изменение на регламента отнасящо се до контрола от държавите членки за компетенциите и изпълнителните правомощия на комисията. Тъй като трябва да се отговори на случая, когато няма а, взето а, решение и това създава проблеми. Юнкер по време на изказването си за състоянието на Съюза 2016 година посочи този факт. Има някои констатации, които а, споделяме. Държавите членки в доста случаи не поемат отговорност и налагат а, комисията да направи вместо тях това. Откакто тази процедура беше въведена, се наблюдава блокиране при вземането на решения. Тази криза показа слабостта на системата, както и политизира дебата, вместо той да остане чисто технически. Трябва да не се допусне това в бъдеще. Читам, че предложението на комисията е в вярната посока и изисква повече отговорност от страна на държавата членки при вземането на решения. В някои аспекти нещата могат да се подобрят относно прозрачността, например. И аз би искам да обърна особено внимание на това в доклада. По чувствителните въпроси, като здравето на хората, сигурността на храните, защитата на околната среда, не само, че трябва да поемат отговорност държавите членки, но трябва също да запознаят гражданите със своето решение. Необходима е такава прозрачност, както и повече информация по процеса на вземане на решение в Европейския съюз, ако искаме да запазим доверието на европейските граждани. Ето защо аз предлагам да се гласува в комисията, както и в апелационната комисия, за да могат държавите членки да обяснят своите мотиви. Трябва да има информационни кампании, които да са широко мащабни относно процеса на вземане на решения, анализа на риска както и разпределенето на ролите между научните официални органи в Европейския съюз, европейските агенции и европейските институции, както и на държавите членки. Изискването на гласуване и обосновка на гласуването от държавите членки е важно за да могат държавите, дори тези, които са се въздържали, да обяснят своята позиция. Защото доста често а, има въздържане от страна на държавите членки, вместо взем, да се произнесат. Не бива да се допуска парализиране на системата, както се наблюдава доста често напоследък. Затова подкрепям подхода, предлаган от Европейската комисия по този въпрос. Но трябва да сме предпазливи. Трябва да сме предпазливи при вземането на предлож... правенето на предложения от наша страна, за да не можем за да не нарушим равновесието в системата, която в повечето се случаи действа. Но е важно за повече демокрация парламента да бъде информиран винаги своевременно, в същото време, когато се информира и съвета. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Каденбах е първата. Благодаря ви. В много области разбирам становището на колегата, през последните години, най-вече във връзка с глифозата и генетично модифицираните организми, имахме такава патова ситуация. Това е процес, това разбира се много попречи на процеса на вземане на политически решения. От една страна, това, което трябва да се постигне е прозрачността по време на целия процес. Постоянно виждаме, че в експертните комисии се защитават други позиции а, от тези, които накрая се предават навън. Имаме нужда от политически действия, което не позволява да се разбере какво мислят държавите членки по този проблем като цяло. Мисля, че така ситуацията няма да се промени, защото служителите, които са обвързани с указание, правят това, което е, е било подчертано по време на среща на министрите. Мисля обаче, че в целият процес трябва да бъде включено обществеността ето защо не мога да разбера защо комисията в този втори кръг занимава само съвета. Не мисля, че би трябвало да има квалифицирано мнение на парламента по този въпрос. Ако имаме някакви изменения от нашия страна, това за мен е много важно, защото ние трябва да стигнем до някаква промяна на ситуацията. По принцип нещата вървят, но а, има проблеми, които бяха замитани под килима. И както казва и самата комисия, в крайна сметка не постигаме добър резултат. Благодаря, госпожа Терлинг. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за работата, защото беше много, казано много ясно какво мисли по този въпрос, а това съответства до голяма степен на моето мнение и на мнението на моята група. От нейните думи виждам, че тя търси основание за това второ ниво в Комисията по обжалванията. Може би държавите членки на първия етап в Комисията по обжалвания могат да достигнат до едно първо ниво на дискусиите и да се върви в посока консенсус. В същото време въпросът е дали промените в начина на гласуване, което е ключово в това предложение, тогава може да се окаже, че тази втора комисия не е необходима. И виждам а, защо вие мислите така. Много ще се радвам, ако се проведе дискусия на докладчиците в Сянга. Съгласна съм напълно че не трябва да захвърляме цялата система, защото не можем да кажем в тази комисия, че комитологията не работи, но трябва да помним и това, което каза докладчика накрая, че системата работи. Приветствам въпроса за прозрачността и промяната на гласуването, както е предадена, както беше представена, би могла да реши проблема. Надявам се, госпожа Риис. Благодаря, госпожо председател. Както и двамата преди мен, аз също видях реакцията на председателя на комисията по време на изказването му за състоянието на Съюза. Той беше подразнен от това, което правят държавите членки и приемам с удовлетворение предложението на комисията, както и подобряването на формулировките, така както предлага госпожа Делая. Има и други комисии, които се занимават с въпроси, свързани с безопасността на храните, използването на глифозат, на пестициди, на ГМО и държавите членки не правят достатъчно за справяне с ситуацията. Необходимо е да се реформира комисията по обжалванията в случай, че има несъгласие. Ако не се постигне съгласие между националните експерти, държавите трябва да поемат своята отговорност. Също се предлага допълнителна гъвкавост от докладчика но трябва да се спазва принципа на субсидиарност. Не е необходимо да се отива на най-високо ниво, тогава, когато може да се е решение на по-низко ниво. А, също а, откритото гласуване, публичното гласуване, това е въпрос на прозрачност. За това трябва да има прозрачност и публичност при гласуването в а, Комитета по обжалванията. Има а, държави а, членки, а, които вече коригират поведението си по някои досиета. А, така че скептицизма на госпожа Делае относно трябва ли да се премини към обжалване, как да се гласува, Нещата не опират само до формулировка. Важно е да се съкратят някои срокове, но като цяло подкрепям предложенията, които бяха направени тук. Благодаря. Иска ли още някой да вземе думата? Ако не, госпожа Хоки от комисията. Или някой друг? Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Видях, че само жени се изказаха. Не зная дали това е някакъв сигнал специален или не. Не, първо трябва да изслушаме представители на Европейската комисия, госпожо Делае. Първо представители на комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък чух голяма доза подкрепа като цяло и от докладчика, но и от другите депутати. Той е голяма подкрепа в посоката, в духа на предложението на комисията. Има проблем. Нека да не създаваме впечатлението, че поставяме под въпрос такава си, системата като такава. Не е така. Това не е нашата цел. Видяхме голяма подкрепа и за измененията за подобряване на прозрачността и използваме възможността да обясним защото едно от измененията се отнасяше до успорената информация между парламента и съвета. Това вече е гарантирано чрез настоящия регламент. Комисията изпраща документи, проекти е, до държавите членки и те в същия момент пристигат и в парламента и в съвета. Това е гарантирано. Въпросът беше защо ни е необходим съвета, когато е, мнозинството и начина на гласуване функционират. Това е пожелание като опция – да се за да се премине към втория кръг в процедурата в комисията по обжалване. Не е задължително. Защо съветът изобщо влиза в играта тук? Защото там държавите членки се събират, а когато говорим за комитология, това е една област, в която контролът има комисията. Но държавите членки имат контрола в съвета. Според нашето предложение, съветът не е формално включен в този втори кръг на тази процедура по обжалване. Той е някакси извън процедурните консултациите и няма формални правни задължения. Ето защо съвета тук има роля, но не в рамките стрикно погледнато на процедурата по комитология. Благодаря ви, оставаме на разположение, разбира се. <laughs> Мадам Делай. Госпожа Делай има думата. Благодаря, госпожа <clears throat> председател. Извинявам се, че отнех думата на комисията по-рано. Аз взех предвид това, което беше казано от колегите. Те са доста близки. Това показва, че ще има колективен, ползотворен етап на консултации, за да може всички решения, които се вземат за бъдеще, дори до най-сложните и проблемни, да бъдат вземани при пълна прозрачност и така европейските граждани да се доближат до европейските въпроси, тъй като те се изолират понякъде, понякога от Европа, отдалечават се от нея поради липсата на прозрачност. А, аз ще разговарям с докладчиците в сянка, за да можем да работим с ускорени темпове по този доклад. Благодаря. 11, 18 януари е крайният срок за измененията. 27 февруари ще е гласуването в Енви. И под това приключваме точката от дневния ред. за за ЛУЛУСИФ и междуинституционалните преговори във връзка с а, горското стопанство, земеползването и промените в него. Парламента и съвета достигнаха политическо споразумение, което покрива всички все още неизяснени въпроси. Първо, компромиса включва гъвкавост при управление на горите, което е предложено от съвета. Споразумението включва компромисен текст, как това трябва да бъде определено. Това трябва да се базира на е, референтния период 2020 и делегираните актове. В допълнение пакетът включва компромис за земеделските земи, като това става задължително за сектора от 2026 година, е, периода 2026-2030. Законодателите отложиха влизането на това, в сила на това задължение с 5 години. Трето, формалният трилог успяхме да приключим техническите срещи с няколко компромисни предложения. Включването на земеделските земи в механи... гъвкавия механизъм на ЛУЛО-СИФ и използването на делегирани изпълнителни актове. Дискусията се дискутира върху годишното ниво на емисиите, като ставаше въпрос за адаптации, резерви, обхват, гъвкавост и съответствие. Институциите проведоха разгорещени дискусии по няколко пакета, проучиха възможности за компромисно облагане. Диалогът беше конструктивен и и двата са законодателя и комисията положиха усилия, за да постигнат споразумение по време на тези преговори. И накрая, като си има предвид новото предложение на естонското председателство, това да стане от 1 юни 2019, да се намали обхвата на резервите до, от 150 на 105 милиона тона и да се включи текст, че рискът от всякакъв излишък трябва да бъде взет предвид в този регламент. Докладчикът се консултира с докладчиците в Сянка в рамките на писмена процедура преди коледната вакансия. Мнозинството подкрепи приемането на, тази, на този компромис. Корепер, очаква се Корепор, Корепер да го приеме на 17 януари. В този случай гласуването в ЕНВИ ще бъде на 24 януари по време на нашето заседание относно пакета за отпадъците. На шестия формален трилог институциите се съгласиха а, о, за окончателно по целия пакет. Включиха се целите и дерогациите. Споразумението беше постигнато възоснова на обвързващи цели за рециклиране на общинския отпадък, на отпадъците от опаковки, и намаляването на отпадъците, които се извозват към депата, базирано на по-специфични методи на изчисляване. Беше зададена индикативна цел и със законодателите се споразумяха да се включат клаузи за целите до 2024 година един от основните моменти беше принципа на кръговата економика, по който също беше постигнато съгласие. Ето това е докладът за текущите преговори и по този начин изчерпваме днешния си дневен ред. Нека ви напомня, че имаме извънредно заседание на 15 януари в Страсбург, а редовното ни заседание ще бъде на 24-25 януари в Брюксел. Благодаря.